Добре. Получихме искане за промени от групата на Европейската народна партия по отношение на състава на комисиите. Госпожа Мацони ще замести госпожа Гардини в комисията по петициите. Комисия по транспорта. Госпожа Деверак ще замести господин Рике. От е, групата на консерваторите и реформаторите получихме следните номинации за парламентарни комисии. Комисия по петициите господин Камински и господин Киркхоп. Комисия по опазване на околната среда госпожа Чешкова. Комисия по развитието господин Хелмер. Комисия по гражданските свободи господин Макмилан Скотт. Комисия по правата на жените господин Кирхоп, подкомисия по правата на човека господин Дева, подкомисия по въпросите на сигурността и отбраната господин Легутко. сега преминаваме към предложенията за състав на парламентарните комисии. Не са поискани други промени в състава и затова приемам, че се приемат предложенията на председателския съвет.